Buenas tardes, señoras y señores, colegas. El punto siguiente en orden del día es la declaración Добър ден, дами и господа. Следващата точка от дневния ред разработване на Европейска гражданска инициатива на основание член 11, параграф 4 от договора за Европейския съюз. Изявления на съвета и на комисията. Позволявам си да поздравя най-сърдечно една група от журналисти от е, моя регион Кастилия Деманча. През тези дни те е, са на посещение в европейските институции. Започваме с разискването по тази точка от дневния ред. Господин Лопес Гаридо, вие ще говорите от името на съвета, давам ви думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на Европейския парламент за това, че тук е, той пое инициатива и вярвам, че това разискване има за предмет една от най-важните теми в е, демократичния живот и е, също по отношение на развитието на Европейския съюз и е, отношението на гражданите на Европейския съюз към Европа. В този текст установяваме нов етап в историята на Европейския съюз. Имам предвид темата гражданска инициатива. Необходими са най-малко 1 милион граждани на Европейския съюз от различни страни, за да може да бъде стартирана една подобна инициатива. Логично е тя да бъде насочена към комисията, онзи орган на общността, който има право на инициатива законодателна инициатива. Тази гражданска инициатива е съвсем ясен приоритет на председателството и е, според мен и е, приоритет за цяла Европа. Ако е, дадена страна е поела председателството на съвета в Европейския съюз, тогава по време на това председателство тя ще трябва да развива своите цели, но не само своите цели като отделна страна, ще трябва да насочи поглед по-далеч и да е, обхване и целите на Европа. Гражданската инициатива е една от тези цели. Тя ще позволи на 500 милиона европейски граждани да се ползват от предоставящите се възможности чрез е, гражданската инициатива. Не става въпрос за испански приоритет, когато говорим за гражданската инициатива Става дума за това, че европейските граждани искат възможно най-бързо да започне да се прилага Лисабонския договор. 8 години бяха загубени и сега трябва да побързаме и да ги наваксаме, предлагайки ясен и точен отговор на гражданите на Европа и обяснявайки им как точно могат да участват. Трябва да направим създадем баланс между Европа е, на 21 век, е, построена от е, горе надолу е, и една Европа построена отдолу нагоре. Затова Европейската гражданска инициатива е наистина много важна. Става дума за политическата воля на правителствата, на Европейския парламент, на институциите на Европейския съюз. Тези институции казват да, гражданите на Европа се нуждаят от е, глас, от това да бъде чут гласът им. И е, тук е, ще трябва да се създаде противовес на едно явление, което съществува в Европа. В Европа се провеждат дискусии, но основно по национални теми. Тук е, в Европейския парламент наистина се води европейска дискусия, но в отделните страни дискусиите са национални и европейските теми отиват на заден план. За това една гражданска инициатива би представлявала една прекрасна възможност която да осигури е, гражданското общество да може да говори по европейски теми. Граждани от различни страни ще могат да се събират и да водят е, дискусия по европейски теми, а не само по своите национални теми. За това е, ние посочваме господин е, председател Европейската гражданска инициатива е част от нашите приоритети. Когато комисията представи проекта за регламент, и тук ние благодарим на председателя Барозо и на заместник председателя Шефчович. Благодарим за интереса, който проявиха, защото комисията също включи тази тема като приоритет в работната си програма. Наистина благодарим им най-сърдечно. Благодарим ви, господин Шефчович, че сега вече имаме текст и съвета и Европейския парламент преди изтичане на това полугодие ще могат да се справят с тази толкова важна задача, очаквана от всички европейски граждани и да обхванат нейните разностранни аспекти, които са от политическо и от специализирано естество. Но гражданите трябва да почувстват, че се прави нещо на неформалното заседание на министрите в Магранка. Господин Шечович припомни, че госпожа Валдстройм новата комисия все още не беше встъпила в длъжност и е, беше проведено едно заседание в Мадрид, е, когато е, новата комисия влезе в е, встъпи в длъжност, имаше дискусии в Европейския парламент и, уважаеми дами и господа депутати, аз мисля, че вие наистина ще ни подкрепите и ще се погрижите за това този проект, който намира всеобща подкрепа във всичките му аспекти, да бъде изпълнен възможно най-бързо. Съветът, е, Комисията и Европейският парламент е, ще се погрижат за това и аз вярвам, че ние ще можем да осъществим тази прекрасна е, и привлекателна цел за гражданите на Европа. Благодаря господин Лопес Гаридо. Сега от името на комисията, заместник председателя на комисията и комисар Шефчович. Благодаря. Искам да благодаря на Европейския парламент за това, че включи в дневния си ред тази изключително важна точка. Освен това, бих искал да благодаря на скъпия си приятел Диего и на Испанското председателство за това, че тази тема остана приоритет за Испанското председателство. Смятам, че то ще създадем, ще промени начина по който правим политика в Европейския съюз. До сега европейската структура се основаваше на репрезентативна демокрация. Това е записано и в Лисабонския договор. Там ясно е записано, че Европейския парламент има по-големи правомощия. Националните парламенти ще участват също така все повече в европейския законодателен проект. Искахме да подкрепим тези правомощия с участието на гражданите и това може да стане посредством Европейската гражданска инициатива. Едното, разбира се, не изключва другото, така че в крайна сметка всички са удовлетворени. Считам, че и двата елемента и е, демокрация, в която участват гражданите и демокрация от представителен тип са взаимодопълващи допълващи се. Те създават едно общо политическо пространство. Благодарение на този инструмент ние ще подчертаем още повече значимостта на европейското гражданство за нашите граждани. Както вече каза Диего, аз съм убеден, че това ще доведе до един голям дебат, трансграничен дебат в цяла Европа, който ще се фокусира върху европейския дневен ред, а не върху вътрешните проблеми във всяка една от държавите ни членки. Европейската комисия изключително много благодари на работата на Европейския парламент по отношение на Европейската гражданска инициатива. За нас резолюцията, която бе приета на 7 май миналата година, бе изключително важно политическо указание, е една насока за това как ние да изготвим тази инициатива. Както знаем, Европейската комисия, когато подготвя такива големи законодателни предложения, иска да въвлече цялата европейска общественост в една голяма дискусия. Ето защо ние организирахме един публичен дебат по този въпрос, който се основаваше на Зелената книга, която излезе през декември миналата година. Бяхме изключително положително изненадани от отговорите, които получихме. Над 300 отговора получихме, които идват от най-различни отделни граждани, организации, публични власти – и дори някои от националните парламенти. Направихме един анализ на отговорите, които получихме и завършихме процеса на консултации посредством един публичен дебат в Брюксел. Над 150 заинтересовани страни, включая уважаеми дами и господа евродепутати, взеха участие. Имаше много новаторски, положителни предложения които бяха направени пред нас. И какво бе основното заключение? Гражданите искат тази инициатива да заработи в максимално кратки срокове. Те искат тя да бъде изключително лесна за ползване, опростена, ясна, разбираема и най-вече достъпна. Навероятно ще се съгласите с мен, че това са много ясни параметри, за това законодателството да се подготви по този начин. Само такива параметри биха гарантирали, че гражданите ще използват този инструмент за по-ясна комуникация с Европейската комисия, както и с европейските институции като цяло. Имайки предвид резултатите от консултациите, както и предложенията направени от Европейския парламент, Европейската комисия по-настоящем работи по финализиране на своето предложение. Аз се надявам има да при... приеме на 31 март предложенията, по които работим в момента. Това най-вероятно няма да бъде възможно, ако нямаше ясна насока от страна на Испанското председателство, тъй като ние знаем, че това за тях е един от основните приоритети и Испания иска да има напредък по тази инициатива по време на тяхното председателство. Надявам се, благодарение на конструктивния подход на председателството, на съвета и на Европейския парламент, този нов инструмент да заработи преди първата годишнина на Лисабонския договор. Благодаря ви, господин председател. Благодаря, господин Шефчович. Сега ще чуем представителите на политическите групи. Колегата Мендес да ви го има думата за две минути. Благодаря, господин председател. Преди 17 години е, е, бе направено предложение, прието от бюрото. Спомняте си, например, участието на Елен Ламасур и тогава се направи предложение за гражданска инициатива, която вече е част от договорите. Това е пример на пряката демокрация. Защото а, и то на европейска пряка демокрация, защото тук не говорим за местни проблеми. Ще се занимаваме с европейски проблеми. Проблеми са от европейски характер. Но а, господин Шефчович все още не ни е, е обяснил точно как ще се действа. И така, макар че се вълнуваме и очакваме да видим как ще тръгнат нещата, важно е нещата да вървят просто и ясно, да не е трудно да се използва тази процедура. И също времено да си сътрудничим с националните власти за нейното изпълнение. Защото те ще играят важна роля тук. А пък парламентът и комисията трябва да информират хората и да им обяснят как работи всичко това. Ето, например, по интернет вече се събират подписи, за да се използва гражданската инициатива и да се призове за единно седалище на парламента. Парламента да има седалище само в един град, но това е невъзможно, защото а, този въпрос е заложен в договорите. Затова е важно а, хората да знаят за какво могат да събират а, а, подписи, за да могат да променят живот на Европейския съюз. Благодаря, господин Хавраги, от името на социалистите и демократите. Две минути. Благодаря, господин председател. Наистина, за мен е много приятно, че господин Шевчович дойде тук и знам, че комисията следващата седмица на 31 март ще приеме този проект за регламент. Това е чудесно и господин Шевчович и комисията заслужават поздравления също и Испанското председателство. Двете организации могат да направят нещо много важно за Европейския парламент, защото тук е, по този начин ще се укрепи легитимността на Европейския парламент. Гражданите ще знаят, е, че ще имат пряк достъп до Европейския парламент, а не чрез партиите. Става дума за, е, за проект на законодателен акт и всъщност е, се урежда прекия достъп до Европейския парламент, укреп укрепва се неговата легитимност, укрепва се също и европейското гражданство. Това е всъщност и основната идея, защото тук директно се поставя на преден план гражданинът на Европа. Трето, чрез тази инициатива се укрепва връзката между институциите и гражданите, което е, винаги сме искали, но никога не сме постигнали. Това наистина е възможността хората да се доближат до Европейския парламент и да разберат по-добре какво става в него. А сега искам да направя някои препоръки, които в по-голямата си част са е, идентични с това, което каза господин Виго. Първо, необходим ни е правен текст, който да не е закостенял, който да позволява гъвкавост, така че много хора да могат да го прилагат. Ние знаем много добре с колко подписи, с колко страни трябва да се работи в гражданската инициатива. Да, но тя трябва да бъде упростена като процедура. Ние трябва съвсем ясно да кажем, че не можем да допустим допускаме инициативи от всякакъв характер. Един определен проект ще се представя на комисията, която ще го провери пробари подробно и ще види дали въобще е възможно да се изпълни този проект преди да се започне с събирането на подписите. Тоест гъвкавост. Благодаря господин Ориги и сега от името на е, Алде госпожа Йетемеки. Благодаря, господин председател. Гражданската инициатива е нещо съществено и важно, защото това е една от реформите, е, въведена с Лисабонския договор, за която може да се каже, че действително е, конкретно укрепва правомощията на гражданите на Европа. Това е една малка стъпка, която ние е, правим. Един милион гражд... подписи от европейски граждани и след това може да е, и очакваме мъдрото решение на комисията. Дали да се е, подеме тази инициатива законодателна или не. Когато гражданската инициатива се обенчае с успех, тогава това би означавало разширяване на възможностите за въздействие на гражданите и е, би означавало, че можем да вървим по-уверено по този път ако в рамките на гражданската инициатива е, бъде точно установено, че тя е, може да бъде а, е, ясно подета, то тогава рамката за нейното провеждане трябва да бъде много ясна, за да не се а, будят на празни надежди и да не се стига до а, разочарования. Според мен, въпросът за контрола естествено е много важен. Не знам дали е вярно, че съществуват възможности гражданите е, да е, изразят ясно своето мнение. Е, Тоест има се предвид, че прагът не трябва да бъде много висок. И сега трябва да се погрижим за това да няма ненужни пречки пред изпълнението на Европейската гражданска инициатива, нещата да бъдат ясни, разбираеми. Надявам се, че комисията ще продължи да работи активно в тази насока. Благодаря. За политическата група на зелените три минути господин Хефнер. Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми, колег... уважаеми господин Каридо, уважаеми господин Шефчович. Аз мисля, че ние имаме огромен шанс в момента. Огромен шанс за Европа. За тази обща Европа, която започна с договори между държави. Т.е. с един класически инструмент на външната политика, при който гражданите повече или по-малко бяха в ролята на зрители. А сега, сега искаме да направим Европа, Европа на гражданите. Това е първият инструмент за непосредствено участие на гражданите на европейско равнище. И аз мисля, че е ясно какви шансове е, се разкриват от е, този инструмент по отношение на е, създаването на европейска общественост, на един европейски демос, от който Европа се нуждае, защото все още дискусиите се провеждат по-отделно във Франция, Италия, Португалия и то е, повече или по-малко по-отделно. Мисля, че що се отнася до гражданите, нямаме една обща европейска дискусия и затова една европейска инициатива може да помогне точно за създаване на такава обща дискусия е, да преодолеят гражданите чувството, че Брюксел е далеко и че всъщност е, в Брюксел техният глас не се чува. Ние създаваме един първи инструмент, който помага на гражданите да осъзнаят, че техния глас се чува тук в Брюксел. А как сега да бъде оформен този инструмент? Дали той ще доведе до успех, дали ще доведе до разочарование? Това все още не е ясно. И господин Шепчович, вие не можахте да ни представите детайли, защото знам, че все още не сте взели окончателно решение. Но тук може би имаме възможност да се спрем на някои точки и аз искам да се спра по-специално на една. За мен успехът на Европейската гражданска инициатива започва и свършва с това, че предложението на комисията или поне това, което накрая ще приемем като законодателно предложение, не е, трябва да съдържа само разпоредби, които гражданите да спазват, но и разпоредби, е, които уреждат как Европейската инициатива сериозно е, трябва да работи по една Европейска гражданска инициатива, защото според мен ще бъде страшно простиращо, ако един милион граждани граждани са подписали тази инициатива и накрая всичко попадне в кошето за буклук. Необходими са ни три степени на проверка. Първо, е, формално дали са събрани подписите, след това проверка от юридически характер, дали е, това не нарушава действащото законодателство и накрая проверка по същество. И тук, е, според мен, е важно при проверката по същество да трябва да бъдат поканени гражданите на на Европа. Е, да се проведе дискусия, а не е, да получат е, писмо изпратено отгоре. И още нещо, като второ. Една, трета или девет държави членки. Според мен това е доста висок брой. Парламентът прие цифрата една четвърт и тази цифра трябва да се види в връзка с второто, което посочиха, именно пречките в държавите членки. За зависимост от големината на държавите членки трябва да се извърши степенуване, защото а, сега все пак разликата е доста а, значителна между една голяма и малка държава. Аз няма да се спирам на повече подробности поради напредното време, просто а, пожелавам на всички този първи инструмент на пряката демокрация да се увенчае с успех. За Една минута, господин Камал. Благодаря много, господин председател. Благодаря много, Господин комисар, всички ние приветстваме всички инициативи, които бих могли да отнемат част от властта на институциите и да я върнат отново в ръцете на гражданите. И за това бих искал да имаме по-голяма гъвкавост. Защо ние да определяме предварително областите, в които гражданите могат да използват гражданската инициатива. Ако те искат да повдигнат даден въпрос, нека ние да понесем своята отговорност, нека да сме длъжни да отговорим. Защо да избягваме някои въпроси? Има един важен въпрос тук – прозрачността. Ще бъде много трудно е, е, един човек или група хора да съберат е, подписите, които се изискват. Това означава, че подписите ще се събират от организации и които трябва задължително а, да са прозрачни по отношение на своето финансиране. Само така можем да гарантираме а, действителна граждан, гражданска инициатива, а не инициатива на неправителствени организации. Благодаря от името на групата на Обединената левица, господин Зондер Гори има думата за една минута. Благодаря, господин председател. Недоверието на гражданите в Европейския съюз е много важен въпрос. Това, че толкова малко хора гласуват на изборите за Европейски парламент, е, означава много. Ако интерпретираме гражданската инициатива така, че само много малко граждани да могат да я използват, това ще влуши положението. Не мисля, че правилата по отношение на гражданската инициатива трябва да са твърде строги. Това е важен въпрос на европейско равнище, но все пак може да се окаже, че имаме а, един милион подписа от ограничен брой държави членки. Гражданите трябва да разчитат на това, че ще има сериозен отговор на а, тяхната инициатива трябва всяка една гражданска инициатива да се дискутира тук, в Европейския парламент и дебатът да може да доведе до доклад или евентуално изявление по въпроса. Само така ще покажем, че гражданската инициатива е важна за нас. Затова предлагам промяна в правилата. Благодаря, господин Горов, господин Ван Хеке има думата за една минута независим депутат. Благодаря, господин председателю. До този момент слушам всичко с интерес. Имали сме референдуми в Холандия, в Франция, не, на последно място в Ирландия. И знаем как реагират еврократите, когато хората изразяват волята си. И каква е тази гражданска инициатива? Ми, това чисто и просто е някаква смокино, е някакво смокиново листо, с което Лисабонския договор а, прикрива или закрива очите на гражданите, за да ги остави с впечатление, че нещо могат да направят, но те всъщност нямат право на законодателна инициатива. Ако изобщо излезе нещо от тази идея, мисля, че това няма да промени нищо, защото решенията ще си се вземат по същия бюрократичен начин. Това, от което имаме нужда ние, са задължителни референдуми. Това е необходимо, ако искаме да има демокрация. А гражданската инициатива, за съжаление, чисто и просто е нещо като кастрирана карикатура на тази идея. Благодаря, казва председателя. И така стигаме до края на ораторите от името на групите. И сега ще говорят о нези депутати, които говорят в лично качество. За две минути господин Казини, който е председател на Комисията по конституционни въпроси. Благодаря, господин председателю. Приветствах изказването на господин Гарида и господин Шефчовик Шефкович от комисията. Лисабонският договор ни призовава да насърчаваме гражданската инициатива. Това ще покаже, че има европейски демос. Една от най-силните критики срещу Европейския съюз всъщност е, че не сме една демократична структура. Лисабонският е, договор се опита да намали е, демократичния дефицит по различни начини. Един от тези начин е определен брой граждани да излязат с законодателна инициатива. Ако това ново предложение бива разглеждано сериозно, то трябва да го разгледаме добре от юридическа гледна точка. То не е равно на петициите, които биват подписани също от нашите граждани, така че трябва ясно да им се обясни разликата между двете. Имаме нужда от дисциплина, правила и норми, които да се спазват и би трябвало да може да се провежда широк дебат, като гражданите да имат своята легитимност, когато ги изразяват. 11 член от, европейски, от Лисабонския договор има символична стойност. Този дефицит може да бъде преодолян не само с вземане на решение от страна на представителите на народа, а и със съществуването на европейски народ като такъв. В случая не говорим само за някакво е, събираемо на всички народи, които живеят в Европа. Има два елемента, по които трябва да говорим. От една страна, е, въпроса е, че това трябва да бъде общо европейска инициатива. Освен това трябва да има минимален брой граждани от доста европейски държави. Французи, италианци, немци, испанци. Всички те са европейски граждани. Благодаря, господин Казини, казва председателя. И сега една минута за господин Ма... Гормай. Извинете, госпожа Гормай. Благодаря, господин председател, господин комисар, господин министр, уважаеми колеги. Лисабонският договор е, увеличава пряката демокрация и този нов инструмент трябва да се използва коректно и трябва да се направи така, че е, правилата да са достойни за вяра. Събирането на подписи трябва да се проверява. Това е много важен въпрос и може да се стигне до сериозни проблеми, защото законодателството по този въпрос е различно в държавите членки. Трябва да намерим подходящ баланс между правилата и общите изисквания. Второ, допустимостта на инициативите. Всеки аспект трябва да се разглежда внимателно, за да се намери най-добрият подход. Ако има а, ограничения, трябва да се види дали има ограничения за свободата на словото или дали има принципи, които се изключват взаимно. Приветствам инициативата подет от феврари да се обсъдят важните въпроси, за да може гражданската инициатива да започна да се използва. И сега бих искала да разбера какъв е изхода от тази среща и как комисията ще работи по въпроса за допустимостта. И а, също така ние тук в Европейския парламент а, изготвяме доклади, и ние представяме европейските граждани и трябва ясно а, да се изкажем по този въпрос. Испанското председателство работи отлично заедно с колегите си от Белгия и Унгария. Благодаря, господин заместник председател, свършите отлична работа. Благодаря, госпожа Гурмай. Госпожа Лолис има минута и половина. Благодаря, господин председател, господин министр, господин заместник председател на комисията. Този инструмент е от огромно значение, има голям потенциал и може да е, доведе до допълнителна демократичност на начина по който действа Европейския съюз. В Великобритания, когато искате законодателна инициатива, трябва да намерите е, да, депутат, който да застане за нея, зад нея и който да има късмета да спечели годишна лотария – за да може да представи тази инициатива. Радвам се, че в Европа нещата са по-лесни, но тази процедура трябва да е лесна за употреба, трябва да е достъпна и трябва да е достоверна. Затова е много важно да се заявят е, областите, в които Европейският съюз има правомощия и да се заявят съображенията, свързани с правата на човека. Много важно е в Европейския парламент да сме готови да действаме заедно с гражданите подели дадена гражданска инициатива. Това не е отнемане на наши права, напротив, това е начин да работим заедно с гражданите. Ако можем да представим тяхната инициатива пред комисията, тогава ще можем да постигнем повече за европейската демокрация. Благодаря, госпожо Уолес. Сега още един заместник председател на Европейския парламент, Изабел Дюран, една минута. Благодаря, господин председател. Господин Хефнер, посочи някои от условията и елементите, които са важни за Европейската гражданска инициатива и нейната действителна продължимост. Сега аз искам да се спра на нещо друго, а именно на становището на ЕСК. То може да бъде много полезно, когато взимаме решения. Важно е да се знае, че партиципативната демокрация функционира тогава, когато всеки осъзнава ролята си. Естествено, парламентът, съветът и организациите на гражданството общество и неорганизираните българските граждани добиват е, нова роля с тази инициатива и в тази връзка аз искам да окажа към член 11 от е, договора, където се предвижда възможност за структуриран диалог с гражданското общество. И тук искам да зная дали вие предвиждате тук инициатива за както е в, при социалния диалог. Искате ли този диалог да се води с гражданите, заедно с гражданската инициатива или искате структурирани и институционални правила за този диалог? Благодаря. Благодаря, госпожо Дюран. Сега за една минута господин Ван Дален. Благодаря, господин председател. Когато влезе Европейския Лисабонски договор, извинете, в сила, започна една възможност за граждански инициативи. Това е чудесно, защото така гражданите смятат, че Брюксел е по-близо. Това дава една възможност гражданите да вярват повече на Европа. Мисля, че ние все повече трябва да обръщаме внимание към една гражданска инициатива и да може неделята абсолютно задължително да бъде неработен ден и хората да отделят внимание на семействата си. Аз подкрепям тази идея. А, насърчавам всички холандци да подкрепят а, тази идея, аз я подкрепям. Подобни инициативи демонстрират това, което е важно и това показва, че и комисията и парламента трябва да вземат предвид становището на гражданите. Ние само служим на Европа, а гражданите не служат на нас. Благодаря ви, господин Ван Дален. Сега давам думата на госпожа Коларска-Бобинска. Пане президенче, zwiększona dzięki traktatowi лизбонски... Господин председателю, Лисабонският договор увеличава правомощията на Европейския парламент – и сега пред нас е и Европейската гражданска инициатива. Това е много важно. За да може да съществува тя, тя трябва да се основава на процедури, които да не нарушават демократичния и характер. Европейският парламент по-настоящем няма никакво място в тази гражданска инициатива. При предходния мандат на нашия парламент имаше едно гласуване, за това какво ще се случи с граждански инициативи, които се отхвърлят от Европейската комисия. Аз мисля, че и този парламент трябва да играе някаква роля по отношение на допустимостта, например. Смятам, че представители на гласоподавателите трябва да проверят дали една инициатива е допустима или не, а не комисията. Ние сме единствената пряко избираема институция на Европейския съюз, а тази инициатива е свързана точно с хората, с техните болки. Ако Европейската комисия отхвърли една такава инициатива, хората а, ще останат в недоумение. Всяко едно НПО, което предлага инициатива, би трябвало съвсем ясно да поясни за какво става дума. Дори и да не се съдържа законодателно предложение. В държавите членки трябва да има хармонизирани процедури за такива инициативи. Ако има прекалено голям разнобой, то тогава никой няма да подкрепя тази инициатива. Благодаря. Благодаря. За една минута давам думата на госпожа Флашикова Бенова. Благодаря, господин председател. Господин министър, господин заместник председател на комисията. Гражданската инициатива е един триумф за демокрацията, начин да въвлечем гражданите в политиката в Европейския съюз. Приветствам вашия подход, господин Шевчович. Нека да спомена някои от въпросите, споменати от колегата Гурмай, защото някои от нейните въпроси изискват отговор. Един от тези въпроси бе как ще се събират подписите. Дали те ще се събират от, в някаква държавна агенция или ще се събират по улицата, дали няма да се нарушат правата за свобода на словото в Европейския съюз. Оттам след това следва и въпросът за финансирането. Кой ще а, плати разходите по гражданската инициатива? държавите членки, Европейския съюз или хората подели тази инициатива? Може ли демокрацията да е нещо, за което гражданите трябва да плащат? Също важен е и срокът за събиране на подписите. Много важно е гражданската инициатива да бъде защитена от онези, които а, могат да искат да нарушат въпра... а, правата на Европейския съюз. Госпожа Харкин. Благодаря, господин председател. Аз два пъти съм водила кампания за да се гласува да за Лисабонския договор. И смятам, че е, има важен потенциал в тази процедура. Вярно, че има някои ограничения. Обсъждал съм този въпрос с гражданите, убеждавала съм гражданите да оценяват консултациите на комисията и в изслушванията в комисията по петиции, но трябва да слушаме гражданите и техните гледни точки да се вземат предвид в законодателството, което ни изготвяме. Това е важна възможност институциите да покажат, че гражданската инициатива е готова да отрази позициите на европейските граждани. Тази инициатива трябва да е лесно достъпна и лесна за приложение. Трябва да има помощ за гражданите, които искат да организират такава петиция. Трябва да е съвсем ясно там къде може да действа комисията, в кои области и в кои не може. Защото ако това не е ясно, ще е, се увеличи демократичния дефицит. Не би а, а, трябвало да се стига до положение, в което се събират 1 милион подписа за една петиция, а после става ясно, че а, тя попада и извън а, обхвата на дейност на европейските инициативи, на европейските институции. И така, много внимателно трябва да гледаме как прохожда тази, този нов инструмент. Благодаря. Давам думата. Господин председател, ще говоря на унгарски. Благодаря, скъпи колеги. Когато съставахме този инструмент, ние поехме огромна отговорност и трябва да я носим, защото надеждите на българите е, е, в европейските институции трябва да се е, да се наистина да се преведат в действие на европейско равнище. На всяка цена трябва да избягваме грешки, е, е, когато става дума за петиции, трябва да избягваме, да избегнем гражданската инициатива да не се е, е, превърне в е, едно нищо на хартия, което няма след това да, е, да, да няма няма да има последствия, защото гражданите очакват от нас е, резултати, очакват е, как ще действаме, как ще изпълним ангажиментите си. В противен случай ще е, доведем до фрустрация, отчаяние един милиони хора. Това са един милион подписи набрани за тази цел, за различни, за, именно за тази инициатива. И ще създадем наистина разочарование, ще предизвикаме разочарование у стотици хиляди хора ако остане на хартия, ако остане на хартия, тази инициатива ще свърши мечешка услуга на, на гражданската инициатива и на гражданите в Европа. Това за мен е абсолютно ясно. Мария Недалчева за минута и половина. Господин председател, тази инициатива е нова възможност европейските граждани да могат да изразят по-ясно своя глас в процеса на взимане на решение. Надявам се, че тя ще засили чувството на принадлежност към една общност, тъй като това европейско чувство е доста слабо. Освен експертните и административни експекти, трябва да обърне внимание на конкретното изпълнение на инициативата. Мисля, че нашето послание трябва да бъде политическо. Не бива да изгубваме от внимание основният аспект в тази инициатива, което е доближаване на гражданите към Европа. Засилване на тяхното участие, да ги направим субекти на общностния процес независимо от това дали става за минимален брой държави членки, в които са събрани подписите за проверката на подписите или, админи... или допустимостта на инициативата, трябва да се грижим така, защото на гражданите да не се пречи да изразят своя глас. Също така, проверката чрез нотариус на подписите трябва да се осъществява в съответствие с разумна процедура. Не бива да допускаме административни и бюрократични пречки пред гражданската инициатива. Да не забравяме ролята, която трябва да играе нашия парламент, който е гарант на бюджетната прозрачност. Необходимо е участието му в е, реализацията на инициативата да те засили. Само така ще можем да осигурим е, нарастваща роля на парламента. Благодаря, госпожо Недалчеве. Господин Дероса, една минута. Това е една от най-важните демократични действия, акта на Европейския съюз. Хората от Ирландия гласуваха за Лисабонския договор. Една от причините беше именно защото съществува такава гражданска инициатива. За пръв път граждани на транснационална основа искат от комисията да поеме техни предложения. Но това трябва да бъде един прозрачен процес, трябва да се знае кой какво организира, кой организира инициативата и кой, е, кой ги финансира инициативите. Е, те не трябва да бъдат е, отвлечени, е, да бъдат завладяни от корпоративни интереси, защото комисията, комисията не трябва да решава означава докол, до каква степен една или друга идея е приемлива. Ролята на омбудсмана е да реши на централно европейско равнище кое е допустимо и кое не минималния брой държави необходим според мен трябва да е 7, а не 9, както се предлага от комисията. И аз настоявам, че 1 милион, прага от 1 милион, който поставя договор, не трябва да бъде постигнат, защото той не отразява достатъчно висок брой е, от гражданите в Европейския съюз и в крайна сметка би трябвало да дадем възможност на гражданите да е, се регистрират в интернет. Госпожо че моля. Аз ще започна на испански, Искам да благодаря на Испанското председателство за това, че по инициативата да се работи по Европейската гражданска инициатива преди това да бъде планирано. Аз също искам да благодаря на комисията за това, че по тази испанска инициатива и каза да ще направим това по-бързо и ще представим предложението следващата седмица. Надяваме се, че до лятото ще имаме нещо готово. Смятам, че е важно да отговорим на очакванията на гражданите. И както и много от преждеговорившите, аз смятам, че новите страни ще видят, че някои от препятствията са доста тежки. Един милион подпис е наистина много голяма цифра, дори интернет да помага в случая, но е важно да помогна да покажем на хората, че те имат възможност да се включат в тази инициатива, в този истински европейски дебат. Освен това също е важно контрола на правните аспекти на съдържанието да бъде отдолу нагоре, а не само с събирането на подписи. Мисля, че трябва да помислим наистина и за превода, за писмения превод. И ако всичко това успеем да направим, мисля, че още веднъж ще можем да ангажираме гражданите в Европа. Благодаря. Ана Заборска за минута и половина. Благодаря. В тези, в изпълнение на Лисабонския договор е много важно да бъде осъществена тази инициатива. Тя предлага нов инструмент на европейска интеграция. Гражданите от националните държави ще имат възможност да се обръщат към европейските институции и да настояват за твоето, своето право на инициатива. Това е наистина демократичен инструмент. То е, обаче би могло и да има някой, да има и обратно действие, за което също трябва да се помисли. Е, Защита на националните конституции трябва да е преди всичко останало и трябва да се гарантира. Както е, тази инициатива трябва да е добре балансирана и не трябва да служи за претекст като подкопава или заплаща принципите на субсидиарност. Трябва ясно да дефинираме полето на приложение на този инструмент, за да не допуснем нереалистични очаквания към институциите сред гражданите на Европейския съюз. Юдит Меркис. Да, много съм <laughs> Сега на датски ще обясня защо ми харесва инициативата. Радвам се, е, харесва ми in de Europese Unie. Daarom is het ook belangrijk dat de, dat de burger weet. Ето защо е важно гражданите да знаят в какъв момент могат да се обърнат към нас и в какъв момент могат да се обърнат към Европейската комисия. Знаят ли кога и по какъв начин могат да се обърнат към комисията? Ето защо ни трябва мащабна разяснителна кампания. Трябва да кажем, че тази гражданска инициатива няма да се развие, ако всички институции не се отнесат сериозно към гласовете на гражданите. Ако един милион европейски граждани желаят да не пътуваме до Страсбург, ами трябва да се слушаме в тях. Благодаря, господин Провера, за една минута. Благодаря, господин председател. Сигурен съм, че това право на инициатива, което сега е дадено на европейските граждани, ще допринесе за приближаването на гражданите до Европа и европейските институции. Много повече, отколкото в миналото е постигнато с е, скъпите комуникационни компании, кампании на Съюза с много скромни резултати. Ако видите активността на изборите, разбирате за какво говорим. Очевидно това е допълнително крепене на демокрацията в Европа, защото дава възможност на гражданите директно да предлагат инициативи. Това е друг е, пример за пряка демокрация, която потвърждава парламентарното присъствие. И ние не трябва да губим тази възможност. Комисията трябва да направи нещата ясни, разбираеми и достъпни. Хората да знаят, че имат такова право на инициатива. И всъщност е, да се помага на гражданите от е, самото начало на този процес, когато започваме да събираме подписите. И това да стигне до въпроса за произнасянето по допустимост. Това е много важен въпрос за принципите на демокрация. Благодаря. Джорджа Папа Николаев. Благодаря много, господин председател. Дами и господа, често говорим за необходимостта да стимулираме участието на европейските граждани за нуждата те да бъдат по-близко до институциите когато говорим за граждани, има пред гражданите на всички държави членки. Кога, говорихме за това, когато констатирахме ниски, ниското участие в изборите. От тогава е, се случи нещо много важно в Европейския съюз. Имам предвид влизането в силни Лисабонския договор. Лисабонския договор е важен гражданите са познавани в сърцевината на договора. Е един от крайъгълните камъни на този договор е как да приближи институциите до европейските граждани член 11 алинея 4 на Европейската, е, ако четем текста на тези, този параграф, инициативата Европейска инициатива именно отразява този смисъл. Но разбира се, всичко трябва да става с прозра... в прозрачност и е, качество. Ще възникват и проблеми, затова и колегите ми говорят, е, говориха за нуждата е, целият процес да вдъхва доверие и ние трябва да работим така, че гражданската инициатива ще тръгне, ще заработи. Ако са събрани 1 милион е, подписи, нещата трябва да потръгнат. Иначе просто е, е неприемливо трябва да обясним на гражданите, че те трябва да задвижат и че могат да задвижат е, една цяла процедура в институциите, че могат нещата да започнат от тях. Това трябва да е, е системата трябва да е ясна, лесно управляема, предсказуема, е, за, за да бъде полезна за гражданите, за парламента, за, за институциите и всички участващи в процеса. Благодаря. Машвил, минута и половина. Благодаря, господин председател. Преди няколко месеца хората казваха, че Лисабонския договор никога няма да влезе в сила. Но той влезе в сила и сега трябва да видим как да го прилагаме на практика. Лисабонския договор е сериозен принос към укрепването на демокрацията. Парламент към, на парламентаризма в Европа и на държавите членки, но предимно на Европа на граждани с пространство на правосъдие и свобода, принципа на субсидиарност и тази нова инициатива. Много колеги вече казаха това. Аз обаче искам да подчертая изрично, че когато реализираме тази идея на практика трябва да внимаваме, така че тя да не се превърне в пустословие, в празен израз на желанията на гражданите на една страна. Тази инициатива трябва да дава възможност за участие на голям брой граждани от много държави членки. Необходимо е да постигнем баланс между стрикно прилагане на мерките и широкото участие на гражданите. Ако не участват голям брой граждани, просто ще отречем, е, ще, няма да спомогнем за утвърждаване на принципа на Лисабонския договор. Ние искаме динамично участие на гражданите на Европа. Благодаря ви много. Минута и половина за господин Звер. Благодаря, господин председател, господин комисар, дами и господа. Искам да кажа, че много се радвам, че имаме възможност да говорим днес по тази инициатива. Тази инициатива със сигурност е, ще е, намали бюрократичния дефицит, напротив, ще го доизгради, защото това е всъщност, е, до това се свежда демокрацията след няколко, след а, различни, различни анкети е, след е, ще се стесни демократичния е, диалог. Изборите ще бъдат демократични и това се отразява в, в разочарованието на гражданите от не, не, дефицита на демокрация се отразява в тяхното участие в изборите. Е, добре е, че имаме Лисабонския договор. Е, с това Европейския парламент получава повече правомощия. И на практика е, гражданите ще могат по-лесно да прилагат на практика своите инициативи, да осъществява своите инициативи на европейско. Радвам се, че наистина на европейско равнище се осъществява нещо, което може да бъде е, определено като е, европейска демокрация на практика. Това е наистина голям е, напредък, но би трябвало тази демокрация да бъде доизградена и в други области, например при е, определене, номиниране на европейските е, комисия и комисарите. Има много области, в които европейските институции са най- най-важните е, и трябва да бъдат е, доизградени в демократичен е, смисъл. В този смисъл наистина смятам, че тази инициатива ще засили европейската демокрация. Благодаря. Сега минута и половина Фалтора Яколино. Благодаря, господин председател. Това, което чуваме днес, наистина потвърждава ценностите на демократичното участие, което се дава на гражданите чрез Лисабонския договор. При няколко месеца говорихме за това дали ще стигнем до този договор, но това, което имаме сега е нещо наистина много ценно. Ще трябва и ясно и точно да определим какво се има предвид, като се казва значителен брой държави членки – мисля, че наистина ще трябва да използваме критерии, за да сме сигурни, че има наистина сериозен стимул за много граждани. Но това да бъде нещо, което да наистина демократично се цени. Защото една ускорена, гъвкава процедура е особено важна. Мисля, че през последните няколко седмици виждаме, че хората наистина са отворени за идеи по този въпрос хората все повече осъзнават нещата. Виждам това и в е, училищата. Учениците вече много по-добре разбират Европа и искат повече да участват, искат повече информация, искат този инструмент да бъде наистина е, в полза на колективния дух на обществото. Също времено парламентът, комисията и съвета са призовани да осигурят една опростена процедура. Благодаря. Благодаря, господин, господин Яколино. А сега имаме спонтанни въпроси, catch the eye. Много се пожелали да се изкажат, но не всички. Сега за една минута Мартин Каслер. Господин Каслер. Благодаря много, господин председател, уважаеми колеги. Аз съм е- сред тези, които е, поеха инициативата за защитата, гарантиране на свободната неделя. Мисля, че това дава възможност, сега след като даваме възможност на гражданите в Европа да, се изка... да, да изразят мнение и да решават, това ще допринесе за политическите процеси в Европа. Това е възможно също да изградим повече демокрация срещу, известната, е, срещу известната мудност при решаване на проблеми в европейски е, план. Е, би трябвало обаче този е, регламент да доведем до крайна фаза. Първо, е, за хората, които имат достъп до, до електронната техника, електронния подпис е, една добра възможност да се постигнат милион подписа. Моето желание би било обаче в, е, минал, в бъдеще да е, вземат решение, е, да решение на европейско нище гражданите, както е в, в моята провинция Бавария. Бихме искали същата практика на пряко участие на гражданите в процес на вземане решение да се преведе и в Европа. Благодаря. Ридия Герингер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 Малко граждани знаят, че въобще съществува такъв факт, такъв инструмент, но консултациите показват в коя посока трябва да работи комисията. Първо, би трябвало съвсем ясно да, да, е, покаж, да, да, съвсем ясно да, да покажем как са набрани подписите и е, след след това ексанте е, одобрението трябва и достъп до е, процедурата. Не би трябвало е, би, не би трябвало да пропадат инициативи от страна на гражданите. Тази инициатива трябва наистина да доведе до сериозен дебат по общи европейски теми и смятам, че това ще бъде поето и ще е, доведе до е, съответния документ от страна на комисията. Благодаря, госпожо Геринг. Ендри Браун за една минута. Благодаря, господин председател. Референдумът не е екзотичен вариант на демокрацията. Това е първоначалният вариант управление на хората. Може би трябва да сме благодарни за Европейски съюз за това, че въведе това. Съвсем не. Европейския съюз обича референдумите само тогава, когато може да манипулира резултатите. Разбираме, че това право ще бъде ограничено от така наречената компетенция и варианта, и специфичния вариант на правата на човека, което в реалност означава ограничаване на правата на човека и право на изразяване и слово. Демокрация означава управление от хората, а не управление от произволен набор от хора. Масовата миграция затрудни тази цел. Европа като цяло вече не е хомогенно цяло. Независимо от това е по-добре от нищо. Поне можем да покажем, че тази инициатива е кухо обещание. Благодаря ви. Благодаря и аз, каза председателят. Следващият оратор. Алена Басеско, една минута. Аз мисля, че въвеждането на Европейската гражданска инициатива в Лисабонския договор е важна стъпка напред за утвърждаването на демокрацията в Европа. Друга важна форма за утвърждаването на демокрацията е референдума. И в скоби ще кажа, че в Румъния от 2004 година бяха проведени два референдума. Последният беше по въпроса за, съз... за създаване на еднокамерен парламент с намален брой членове. Повечето избиратели се произнесоха за предложената мярка. Аз приветствам инициативата на комисията за допитване до населението за използването на интернета. Това би трябвало да, да се осъществява в съответствие с изисквания за минимален брой страни, минимален брой подписи и проверка кога ще може този регламент да влезе в сила, защото смятам, че процеса трябва да приключи максимално бързо. Благодаря. Следващият оратор. Олга Сеналова, една минута. Уважаем господин комисар, господин президент, колеги, Европейския съюз страда от недостатъчно доверие. Едно от доказателствата е ниското участие в европейски, гласуването за Европейски парламент. Европейските граждани е, смятат, че нищо не зависи от тях. Ето защо тази инициатива е толкова важна и трябва да използваме възможността, която ни дава Лисабонския договор. Аз оценявам високо зелената книга и консултациите с обществеността как да се приложи тази инициатива. Съгласен съм с повечето предложения, които са включени там. Но ако искаме да помогнем, да сме от полза, би трябвало да сме сигурни, че гражданите е, ще приемат нашата помощ, е, е, защото някои ограничения отиват твърде далеч, като например минималния брой държави членки. които са от гражданите, от които трябва да съберат подписи. Една трета от държавите членки се предлага в момента. това е нереалистично и ненасърчително в никакъв случай да се де до 20% е, ще бъде добра стъпка и може би ще даде възможност да се постави повече ударение върху макрорегионите и европейските политики. Да, гражданската инициатива може да допринесе за това, че е, да, да, да стимулира открити е, обществени дискусии по европейски теми. Това е, е наистина сближаване на обществеността до институциите. Различни теми могат да се третират, които европейските институции не могат сами да, да решават. Един въпрос обаче възниква и аз смятам, че той е много важен. Преди е, решаването за някаква е, гражданска инициатива, преди събирането на подписи, би трябвало да бъде изразено мнение дали е, тази гражданска инициатива като цяло е, има някакъв смисъл, поетът, поетът инициатива, защото да се съберат 1 е, милион подписа, след което се оказва, че няма правни основания, инициативата просто пропада и се връща, е, наистина е, това говори лошо не само за комисията, но и за Европейския съюз като цяло. Благодаря. Сега госпожа Виле Белинквия се дай. Благодаря, господин председател. Лисабонския договор дава възможност за укрепване на ролята на гражданското общество в европейските институции и им дава възможност да инициират законодателни предложения. Правото на гражданска инициатива дава възможност на група от най-малко 1 милион граждани да поиска от комисията да излезе с законодателно предложение в определена област. Много е трудно обаче да се събере такъв голям брой подписи с оглед на създаване на един ефективен механизъм на демокрация на участието и осигуряване на достъп до тази инициатива, гражданите трябва да имат правото да инициират законодателни предложения чрез една опростена процедура. Лисабонският договор вече е в сила, но правото на гражданска инициатива не е приложено на практика. Не са разглеждани всички аспекти, комисията не е излязла с план за действие за това как точно ще гарантира прозрачност и демократична отчетност, така че гражданите да не попаднат в капана на корпоративните интереси. Така че гражданският диалог е част от е, бъдещия демократичен модел на Европа и е, Литва изисква институционална рамка, така че настоявам пред комисията да предприеме всяка възможна крачка, за да приведе в, на практика тази гражданска инициатива. Благодаря. Последен, господин Секави, една минута. Много хубави неща са направени до сега от колегите, но смятам, че наистина това е много добро улеснение за гражданите. Това бе доказано и в референдума по Лисабонския, за Лисабонския договор в Ирландия. Това е един демократичен опит да се ангажират гражданите. Има обаче разговор в това да се приеме един договор и да се приложи той на практика. От една страна има голяма опасност да се намесят първо групи по интереси и да лобират и да се затрудни събирането на 1 милион подписи. Така че предложението на господин Росе да се ангажира и омбудсмана, може би трябва да се разгледа. От друга страна, това дава добра възможност за гражданите. Господин Кастър, моя колега, предложи инициатива, която трябва да се разгледа. Трябва да помислим дали да разчитаме на тези 7 дни, както Създателят е създал света, или да увеличим срока. Благодаря ви. Благодаря ви много. С това приключихме процедурата на спонтанните изказвания. Сега от името на съвета господин Лопес Гаридо. <clears throat> Eh, Благодаря, господин председател. Искам да кажа, че съм много удовлетворен от дебата той се проведе, защото Европейският парламент пое инициативата. Именно парламентът пожела да се проведе дебат по Европейската гражданска инициатива. Много оратори се изказаха по темата и е очевидно, че има консенсус за това, че въпросът трябва да е приоритетен за съвета и че нещата трябва да се придвижат бързо. Всички вие приветствате изявлението, направено от заместник председателя господин Севкович, който каза, че на 31 март ще представи проекто регламента. Искам да благодаря на Европейската комисия за нейния интерес и ентусиазъм за този въпрос и аз се надявам, че законодателният процес ще започне колкото може по-бързо. Разбира се, това ще доведе до реализацията на инициативата. Всички казаха, че тя е от жизнено значение. И аз бих казал, че всички политически сили оказват подкрепа. Това стана ясно от дебата. Господин Камал изрази подкрепа за инициативата, тъй като според него тя ще отслаби съюза. Господин Камал не е тук. Със съжаление ще го разочаровам. Тази инициатива ще засили Европейския съюз определено няма да го отслаби. И това е така, защото тази инициатива укрепва двете основни идеи, на които почива нашия съюз демокрацията и инициативата. Това са гражданството и демокрацията. Това са двете основни идеи, на които се основава и гради нашият съюз. Тази инициатива има за цел да преодолее парадокса, пред който сме изправени. От една страна Европейския съюз има повече правомощия, Европейският парламент има нарастващо влияние върху живота на гражданите и въпреки това това не намира отражение в дебата в държавите членки. Това е парадокс, който влияе върху отношението на гражданите. И инициативата ще позволи да дебат по европейски въпроси. Това ще бъде европейски дебат, няма да бъде дебат по местни въпроси. И благодарение на дебата ще се, около определени теми ще се определят гражданите от различни страни. По този начин ще укрепне демокрацията, ще укрепне и гражданството. Господин Касини говори за европейското гражданство. Разбира се, господин Касини изигра много важна роля в процеса. Господин Рамон Хаудаги каза, че инициативата е в самата основа на нашата демокрация. И други оратори се изказаха в същия смисъл. И както каза господин Кеслер, тази инициатива трябва да се приложи на практика. европейската гражданска самоличност ще, е, ще укрепне. Правото на теория не е достатъчно, то трябва да бъде реализирано на практика. И а, е, това ще се случи, когато придвижим напред инициативата. Искам да благодаря на Европейската комисия още един път, искам да благодаря и на Европейския парламент. Обеден съм, че парламентът е, ще ще анализира и обсъди въпроса по трезв и спокоен начин. Господин Таколино спомена за ускорена процедура, за да може тази инициатива да се реализира максимално бързо. А госпожа Басеско ни призова да придвижим инициативата напред максимално бързо. Благодаря ви. Благодаря и аз, казва председателят. Сега Думата има Европейската комисия и господин Севкович. Благодаря, господин председател. Преди всичко искам да благодаря за отличното резюме на днешния дебат и да благодаря на всички вас за оказаната подкрепа и положителните очаквания, свързани с Европейската гражданска инициатива. Уверявам ви, че с удоволствие ще ви представя предложението, възможно най-рано след неговото приемането. Днес поради ограничение във времето и поради факта, че предложението все още не е финализирано, не можехме да влезем в детайли, но аз съм много благодарен за вашите виждания и становище, защото те наистина отразяват естеството и качеството на вижданията и мненията, които събирахме при подготовката на Европейската гражданска инициатива. Има много неща, по които всички сме съгласни. На първо място очевидно прозрачността. Мога да ви уверя, че ние търсим решения, които ще гарантират чрез регистрация на инициативата от страна на комисията да знаем кои са организаторите, да знаем как се финансират. И ще имаме много добра информация дали тази инициатива е истинска, дали наистина е гражданска и дали е европейска инициатива. Защото трябва наистина да съдържа всички елементи, за да бъде добре приложена и да бъде успешен този нов инструмент. Всички сме съгласни за практическите страни. Искаме да има една система, която е лесна за ползване от потребителите, да имаме система, в която гражданите няма да имат усещането, че трябва да преминават през много тромава процедура, за да могат да съберат или да дадат своите подписи. Така че разглеждаме възможностите и разбира се търсим и начините, по които да се използват съвременните информационни технологии, които са толкова характерни за нашето столетие. Очевидно е, че имаме различни системи на потвърждаване на подписите в различните държави членки. Един от ясните отговори, които получихме от обществените консултации, бе, че гражданите биха предпочели да има някакво унифициране, когато говорим за потвърждаване и събиране на подписите. И в същото време имаме ясно послание от страна на държавите членки, че трябва да търсим система, която да не натоварва, да не е твърде осложнена за националните власти, защото държавите членки ще бъдат тези, които ще трябва да потвърждават, че подписите, които са събрани за гражданската инициатива, са истински оригинални подписи. Много внимателно слушах е, вашите призиви за създаване на много ясни процедури в момента, в който инициативата тръгне и са прияти получени всички подписи. Искам да ви уверя, че ще направим това. В предложението ще има съвсем ясни срокове, кога, как, в какви срокове комисията ще трябва да реагира на гражданската инициатива. Слушайки встъпителните слова тук, разбирате, че най-трудният въпрос е въпроса за допустимостта. Как можем да намерим решение, което наистина да не стигне до отчаяние на гражданите? По какъв начин да защитим европейските ценности – по какъв начин да запазим този институт на Европейската гражданска инициатива достатъчно сериозен и реален? Мога да ви уверя, че няма лесни отговори на този въпрос и на това до някъде противоречиво искане. Така че комисията разглежда вариант, който ще защитава европейските ценности, правата на човека от самото начало. Същевременно, Бихме искали да имаме ясно виждане, че предложенията от гражданската инициатива имат реален потенциал за успех, защото искаме да избегнем възможна злоупотреба, когато получаваме предложения за инициатива през седмица по неразумни въпроси, за които ще имаме задължението да се произнесем по допустимост. След това ще има обжалване в съда и единствената причина, заради която тази инициатива може да бъде предложена, може да бъде самоутвърждаване на евентуалните организатори за някаква отрицателна политическа програма. И всичко това трябва да го имаме предвид и съм уверен, че ще намерим необходимия баланс, за да направим добре тази проверка за допустимост и тя да бъде в адекватна пропорция. Кратък отпуск, кратък отговор на заместник председателя Дюрян. Мисля, че Европейската гражданска инициатива е най-добрият отговор. Имаме много добър структурен диалог, който е организиран от Европейския економически и социален комитет. Много продължителни разговори проведох с тях преди само две седмици. И мисля, че всеобхватните обществени консултации – се извършват на базата на едни разумни законодателни предложения и ще продължим по този начин в бъдеще. В заключение искам да кажа, че наистина очаквам скоро да бъда отново тук с готово предложение и очаквам взаимните ни разговори по този въпрос за нещо, което смятам, че ще бъде наистина една динамична, високоскоростна процедура, така че този инструмент скоро да бъде одобрен. Благодаря. Сега бих искал да приключа с дискусията, ако позволите да минем към следващата точка на дневния ред, а това е положението в Тибет. Декларация